получих е, искания за промени в комисии. Е, номинациите ще бъдат включени в протокола от това заседание. До приемането на протокола, ако не постъпят възражения срещу тези номинации, те ще се считат за утвърдени.